правим един опит, за да сме сигурни, че всички политически групи отговарят на кворума. Глас, пробно гласуване, моля гласувайте. Е, не съм казал, не съм казал, че приключваме. Започваме с пробното гласуване сега. Проверка. Още сме в процедура на изпробване. А, иначе, ако беше официалното гласуване, аз щях да кажа преустановете. Гласувахте ли всички? Пробно. Кой не е участвал, виждам не, но вече всички. Значи приключваме пробното гласуване, значи всичко е наред. Сега гласуваме предложението на комисията за господин Клинс. Който е съгласен с предложението на комисията, гласува с да, в който са против с не, който иска се въздържа. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. 34 за, 1 против, четирима въздържали се, така че ние ще препоръчаме господин Клинт за този пост. Обявявам следващата точка от дневния ред. Участието. Това е, са дейностите по надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Нашия докладчик е Брайан Хейс, на когото аз давам думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа, че много се радвам, че имам възможност да представя тази тема на колегите в комисията. Напълно осъзнавам, че това е първото ни обсъждане след споразумението, което беше постигнато в съвета преди няколко месеца. И просто искам да кажа, че съм работил с докладчиците Сянка, не съм се срещнал все още с всички, с всички тях. А, сега, за удобство на комисията и на членовете сме е, изготвили един работен документ, който се впуска в някои от подробностите, свързани с, този, с това досие и с проблема, пред който е изправен Европейския съюз. Първоначалното становище беше, че това предложение няма да мине, тъй като се смяташе, че това ще бъде по-скоро на дневния ред на лабораторната рамка. Съвета обаче постигна съгласие по а, рамката през декември по време на италианското председателство. Първо искам да кажа какво представлява IORG и да след това да говоря за пенсионната схема, защо комисията работи по тази директива, от която се работи, по която се работи от 2003 година, за да представа, за да получим известна представа Ако позволиш, Брайан, ще те прекъсна ще прекъсна за мратко. Неприятно ми е да ви прекъсвам, но колегата Фарбер откри дневни ред. Преди 10 минути преди началото на дневния ред, а почти всички докладчици и сянка ги няма. Имам предложение. Нека да направим почивка 10 минути и ще започнем в 4.15, за да могат да се присъединят всички и ще проведем дискусията. Така че почивка до 16 часа и 15 минути, 10 минути имате на разположение. Econ Point 9 Reloaded. <laughs> Така, продължаваме с точка 9. Уважаеми колеги, след като, като се разглеждам, виждам по-голяма масовост на банките, на докладчиците в сянка. Поне дадохме възможност на колегите да присъстват. Така че, Брайан, хайде сега, отново ти давам думата. Ти вече започна. Аз ще кажа само, че е, това е първи обмен на мнения и през юли ще имаме обсъждане на доклада. Днес всъщност поставяме началото на един по-продължителен процес. Брайан, имаш думата. Благодаря, господин председател. Много добра възможност е да обменим становище по тази важна тема. Радвам се, че повече от докладчите в Сянка можаха да се присъединят. Сценя ценя а, присъствието на унеси от докладчите сянка, които дойдоха. С някои не съм се срещала още. Това е първоначално обсъждане. Ние раздадохме преди две седмици един работен документ, който показва подробностите на този файл. Много просто ще кажа какво се предлага с IOPS 2 и а, с някои основни неща, свързани с, с този фан. Надявам се, че колегите го намират полезен. На времето беше казано, че този файл IOPS 2 няма да се развива в рамките на комисията Юнкер. Въпреки всичко, комисията настояха да се работи по файли. Както знаят колегите, съвета а, е, постигна споразумение през декември миналата година по време на италианското правителство да, да се приеме един общ подход. Значи имаме предложение, имаме общ подход, това е полезно от гледна точка за доброто разбиране на тези две институции на Европейския съюз. Това, което се надявам, че ще мога да направя днес, е, ако ми позволите, да кажа няколко съвсем общи неща за общия ландшафт, за общата картина на пенсионното дело в Европа. Това е един много по-голям дебат. Също така, да посоча какво точно е променено, защо комисията предлага тези промени във връзка с първата директива от 2003 година и да кажа няколко лични неща а, за нашия подход. А, а, Става дума за един пенсионен фонд, който управлява колективни пенсионни схеми, за да се получат повече ползи за служителите. В рамките на общата пенсионна политика се говори за втория стълб. В първия стълб е златния пенсионен фонд, това е основната пенсия, а втората пенсия е професионална пенсия, а трет Третия стълб е незадължителното пенсионно осигуряване. Това са трите стълба. Смятаме, че има около 125 000 пенсионни фондове в Европейския съюз, някои от които са много големи и обхващат големи професионални групи, големи дружества, търговски дружества. Някои са много малки, дори с стотина членове. И интересно е, че се работи а, с 2,5 трилиона евро. А, това е голяма част от а, по, населението на Европейския съюз. Само 84 от тези фондове са а, в големи държави, повечето са в по-малки държави а, и не са а, трансгранични по своето естество. От гледна точка на пенсионната картина в Европейския съюз не е нужно да убеждавам колегите колко е важно това поради демографските промени, застаряването е от 26% на 53% в Европейския съюз. В момента 4 души в Европейския съюз работят за пенсионер. А ако продължава сегашната тенденция, ще имаме двама души, които работят с един пенсионер. И това са огромни проблеми, с които трябва да се справим, особено в държавите членки, за това как да се поеме тази огромна пенсионна отговорност. От принципна гледна точка, това е, в отговор... това е част от отговорността на държавите членки по първия и втория стълб държавите членки имат задължението да подобрят пенсионните схеми, някои не могат да го направят. Мисля обаче, че се приема, че директивата може да изиграе важна роля от гледна точка на постигането на по-голямо потенциално използване на а, професионалните пенсии и да се повиши ефективността. Защо изменя комисията директивата? А, както казах, директивата беше приета първо в 2003 година, като идеята е да се извлече полза от свободното движение на капитали и на хора. След това идеята беше да се постигне по-голяма трансгранична дейност и да се работи на национална основа. Много малък брой са пенсионните фондове, които работят трансгранично. Комисията вижда редица причини, поради които трябва да се измени директивата. Аз 18 години съм бил член на Ирландския парламент. Там има исторически принципи за въвеждане на определено законодателство законодателство. Много от нещата се водят на основание на добри правила. И предложението на комисията е, че те виждат пруденциални бариери, бариери пред е, придобиването на едно трансгранично измерение на фондовете, за да може е, пенсиите да бъдат на основание на ползите, на основание на вноските. Комисията мисли, че а, трябва да се действа мащабно, всеобхватно, да кажем, ако решите да си купите къща, това е едно голямо решение, в друго голямо решение, къде работите и като разглеждаме пазара на труда на Европейския съюз, много е важно много важно е а, да се обърне внимание на тези въпроси. И всичко това са проблеми, които са от жизнено важно значение хората трябва да знаят, да разполагат с основната информация, да има изисквания за прозрачност относно пенсионното подкритие. Съветът предложи значителни изменения на текста на комисията трансгранични актове и делегирани актове. Напомнят ми колегите за някои противоречиви аспекти, много деликатни а, факти, за някои държави членки и самия факт, че съветът постигна споразумение по време на италианското председателство е нещо, което наистина трябва отрадно да отчетем, тъй като това е много деликатен въпрос за малък брой държави членки. И в заключение, какъв подход да приемем ние? На първо място искам да отчета, че това е въпрос, който трябва да решат отделните държави и членки в своята пенсионна политика. Не може да се прилага унифициран подход, необходимо е да разбираме и да отчитаме факта, че Пенсионното покритие в Европа зависи много от различните гледни точки на отделните държави членки. Трябва също да се отчете и факта обаче, че в исторически план в някои държави членки има много голяма солидарност и лоялност по отношение между работещите и работодателите и а, тук става дума за едно европейско измерение в някои в някои пенсионни схеми. И това е нещо, за на което държат много както организации на работодателите, така и а, синдикатите. На второ място, нещо, което е с много по-голямо въздействие в малък брой страни, но макар и онези държави, в които има а, в такива фондове, трябва да се отчете мобилността около 3,5% от европейската работна сила се придвижват из Европа. А, това са 8 милиона граждани и ако сме честни а, с демографските промени, все повече и повече европейци ще се придвижват да търсят работа и а, дали ще имат адекватно пенсионно покритие е нещо, с което трябва да се занимаем. Да, трябва да отчитаме, че става дума за малък брой страни, но трябва да се отчита, че европейската работна сила се променя а, и а, предоставянето на а, фондове вътре в страните, е нещо много важно. И на трето място, една от основните един от основните проблеми е да се подобрят вътрешните пазари да видим а, какви са разпоредбите, които съществуват в съответните държави за администрирането на системата. И мисля, че би било справедливо да се каже, че приветствам решението на комисията да не се а, копират а, разпоредбите, свързани с несъстоятелността в директивата. А, много хора са обект на пенсионни схеми и те държат схеми, схемите да бъдат платежоспособни, за да може да си получат пенсията, когато се пенсионират. Прилагането на правилата за финансова състоятелност нещо, с което комисията се а, е, съгласява. И на четвърто място мисля, че е важно а, е, да се каже, че съобщението е важно. Работещите трябва да знаят какви пенсионни схеми съществуват, те трябва да знаят какъв ще бъде процента а, е, за техните пенсии Знаем, в някои държави има прекрасни примери, например холандския модел на предоставяне на информация на хората, наличието на такава информация. Това трябва да бъде като модел за другите държави, но без да се задължават държавите членки да прилагат точно тези конкретни аспекти. Това е общия ми подход – ако той бъде прият от комисията и от, предложа, и, и, и, и от докладчиците в Сянка. Моят подход е много отворен. Искам да изслушам какво смятат докладчиците в Сянка. Но общия ми подход е да се подходи предпазливо, като се има предвид, че пенсионното дело е много важно и че малък брой държави вече са въвели една много солидна система на пенсионно покритие, която следва да бъде зачитана в цялата пенсионна архитектура. Извинявайте, че толкова пространен бях. Благодаря за това интересно въведение. От името на социал-демократите първия докладчик в сянка на вместо господин Паул ще Алис Доц. Благодаря много, както каза Председателя ще говоря от името на Пол, който се извинява, че не може да присъства, но ние много подробно обсъдихме въпроса с него и е, ще предам неговите думи. Той ме помоли да предам доку... Е, благодарност на докладчика за ценния документ, който обхваща основните моменти. Е, споделям ангажимента на господин Хейес за силно силно социално измерение в Европа. Темата е наистина много деликатна, защото има много малко държави членки, в които е, има втори пенси, пенсионно осигуряване по втория стълб, който е съответно отразено и има значение за техния БВП. В условията на действията на финансовите пазари е, поначало се предполага да се реализират печалби в, за бъдещите бенефициенти на пенсиите. Но все пак ще споделя и някои притеснения е, по повод доклада. Той се притеснява, че документът на господин Хейс е, споменава, че е, съвета за оценка на въздействието анализ, на комисията анализира два пъти въпроса, без да стигне до положително становище. Питър смята, че това е тревожен факт и споделя мнението на докладчика, че възраженията по този въпрос остават актуални. Освен това и след службата за изследвания на Европейския парламент се отнася твърде критично към този файл. А, Паул, Пол смята, че трябва да имаме предвид и други е, измерения на предлаганите действия, като се отчита обаче, че те могат да бъдат различни при условията на други капиталови условия. И но ако останат такива, комисията трябва да вземат предвид това. А пък и предложението не съдържа никакви предложения относно сроковете, нито относно характера на действията. Дали представителя на комисията може в края на нашата дискусия да каже нещо повече. И накрая господин Танкс казва, че подобно на докладчика в Сянка, е, той ще разгледа въпроса със своята политическа група на социалистите и демократите, тъй като това е въпрос, който господин Хаос каза. Пол се тревожи, че това предложение не отговаря на изискванията за законотворческа дейност. Много е важно да обясним на нашите избиратели защо са необходими подобни докладчици, подобни доклади и критерии. Сега господин Фокс за е, европейските консерватори. Благодаря, господин председател, благодаря за този много пространен и полезен доклад, който в 8 е, странички обхваща основните въпроси. И ако някой от нашите колеги знае за какво говорим, добре е да започне с това резюме. Чудесно начало. Е, ще споделя и ще повторя казаното от социал-демократите относно съвета за оценка на въздействието на комисията. Да, вече са случаите, когато те не излизат с положително становище. Така че аз си оставам на мнение, че се нуждаем от европейско законодателство. Комисията не е оттеглила документа, за това докладчика има разумен подход. Ако продължим работата по него, аз съм готов да се включа в дискусията. Разбирам, че основна цел на това законодателство трябва да, трябва да бъде да улесним работата на единния пазар. Съгласен съм с докладчика, че не трябва да подхождаме и да подвеждаме всичко под общ знаменател, да мерим всичко с един наршин. социалната цена на различните проучвания на институциите трябва да се съобразят с националните традиции. Така че всеки законодателен акт трябва да притежава достатъчно гъвкавост, за да да дава ясно е, мнение, да сме наясно колкото повече законодателство имаме, е, резултата ще бъде намаляване на все повече хора е, с по-низки пенсии, защото някои трябва да плащат тези разходи. Така че трябва да продължим да работим с действащите режими за наблюдение. Господин председател, искам да споделя пет въпроси, въпроса, които ме тревожат професионална квалификация на съответните лица. Е, това означава, че е, това може да отпадне от разпоредбите. Ако е така, нека да се повтори. Е, по отношение на изискванията за депозитаря, трябва да проявим предпазливост, да не бъдем прекалено прескриптивни, особено що се отнася до прихода от пенсиите. Е, това е въпрос, за който се търси много европейска компетентност. Е, след това пруденциалния надзор. Тук трябва да дадем гъвкавост на държавите членки да действат съобразно риска. И съм напълно съгласен с подхода на докладчика. Измяната, промяната на всякакви и изменения трябва да бъде взето, да бъде взето по съответен начин предвид. Говори се и освен това за много прескриптивни подходи. Това трябва да отпадне. В голяма част от първоначалното предложение на комисията има моменти, с които ние трябва да, срещу които ние трябва да се обявим. Сега го, това беше господин Шлив. Сега Софи Линкфелд а, за Алде. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях малко се затрудних да участвам в две заседания на комисиите. Два са основните принципи, които трябва да ръководят нашия дебат. От една страна, както каза докладчика, предпазлив подход, но едновременно с това да, да не прибягваме до табута. Така че дори всичко, дори в четирите страни, които са най-силно засегнати, не е абсолютно наред. Подобно заключение би било прибързано и едновременно с това нека това не се превръща в дебат за четири държави. Говорим за европейска инициатива тук. Мисля, и споделям някои от важните цели на първоначалната директива и новите версии, например постиженията на единния пазар и преодоляването на бариерите, подобряване на трансграничните разпоредби за пенсиите и също така повишаване сигурността на разпоредбите за пенсиите. Много често се казва, че не бива да обсъждаме пенсиите, защото те имат социална цел. Напротив, точно за това трябва да ги обсъждаме. Нидерландия има много добра система за пенсии и тя работи, но това не означава, че тя е недосегаема. Финансовата криза ясно показа. Ние продължаваме да имаме чудесна страна, но тя носи своите слабости и мисля, че рисковете и точно това показа финансовата криза, рисковете се прехвърлят върху следващите поколения. При системата трябва да бъдем пределно ясни какви са ползите за старото и младото поколение. Мисля, че някои от рисковете не, неправомерно се прехвърлят върху плещите на младите поколения. Затова мисля, че е необходимо да обсъдим, как да кажа, доколко солидна е системата. Не искам да използвам общо термини, клишета. И още нещо, което трябва да обсъдим на европейско ниво е, аз е, обичам диамантите, всичко друго се променя, но характера на пенсионните фондове се променят и също трябва да се променят. Е, и хората, които е, работят, не започват работа на 15 години и не работят за един и същи работодател цял живот. Те работят в различни фирми, в различни страни, което ние насърчаваме, преминават е, към независими, свободни професии и така нататък. Нещата се променят. Променя се и структурата на трудовия пазар. Структурата на европейския трудов пазар също. Затова аз мисля, че е необходимо да обсъдим този въпрос на европейско ниво. И мисля, че е жалко, че в моята страна някои хора веднага скачат и казват Брюксел да не пипа пенсиите, защото ние сме много по-засегнати от действието на пенсионната система защото това засяга българ... на бъдещите поколения. Е, така че нека обсъждаме без табута. Имаме отговорност към бъдещите поколения, не само към сегашните поколения. И накрая искам да кажа на колегата от Нидерландия Палтан, който не присъства, може би казаното до сега от вас отчасти отразява факта, че нидерландските пансионни фондове и тяхното управление а, са тясно свързани с социалните партньори. А, а синдикатите вече не са толкова представителни защото техните членове са малко и средната им възраст е 56 години. Нека да отчитаме и нуждите на бъдещите поколения, а не само хората, които получават пенсии сега. Благодаря, София, казва председателя Бан Креспо от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, последното предложение на комисията е с цел да се насърчава формирането на такива фондове, да има социални системи, които да са солидарни. Става въпрос за завоевания на синдикатите, които би следвало да се защитават, за разлика от а, някои негативни практики, които се наблюдават, например в секторите с по-високо заплащане. Трябва да следим точно какво става на пазара на труда, какви са механизмите за капитализация. Правит да се ограничи мобилността на персонала и се предлагат съответните мерки. Ние смятаме, че е важно да се предвидят такива разпоредби, които да се базират на най-добрите практики, включително с отчитането на необходимостта от мобилност за персонала, предотвратяване на собствената капитализация на предприятията и така нататък. Сегашното предложение според нас е по-скоро се базира на принципа на страната на происход като се привилегирова тази страна. не се отчитат потребностите на лица, които са в страната по местоживеене. Така че това ще предизвика тенденция към заселване в страни, където правилата са по-гъвкави. Така, общо взето, това е и духа на плана Юнкер, но логиката малко ни тревожи, защото всъщност рисковете тежат на джоба на е, работника. Така че наистина трябва да се направи нещо, така че да бъдат избягвани е, високорискови инвестиции, отразяващи се отрицателно върху качеството на е, заетостта, да не говорим за е, етиката, за етичните правила. Важно е да се отчетат и социалните фактори, свързани с тези фондове. Важно е да се дефинират и а, е, точните инвестиции. Благодаря. Благодаря, Мигел. Последен докладчик в сянка, господин Айкхарт. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на докладчика за работния документ, с който да, сложихме началото на дискусията и първия кръг на докладчиците в сянка. Дискусията се очертава е интересна аз съм доста изненадан от колегата Балдан с това, което той каза, че не е изобщо убеден защо трябва да се разглежда тази директива. Но това е нещо, което ме изненада, защото моето становище е много различно. Отчитам дебата, който се проведе в Нидерландия това няма да бъде, разбира се, холандско парти. Ако разгледаме холандските пенсионни фандове, там имат милиарди които са потенциално налични. Така че това има последици за европейската економика. Именно по тази причина ние обсъждаме всичко това и трябва да продължим да го обсъждаме. В този смисъл това е ясно от моя гледна точка. На второ място светът се променя. Аз съм съгласен с Софи Инфелд. И ако преминем към определени ползи, към определени вноски, ако има по-определени вноски, тогава хората имат право да знаят какво ще им донесат техните определени вноски, като се променя от дългогодишна а, работна заетост, на дълга работа, това също ще има своето въздействие. Има много добри основания за европейския подход. Съгласен съм с докладчика, че подходът трябва да бъде предпазлив, но не мисля, че тук не трябва да разглеждаме един непредпазлив подход и аз, ако видим какво става в съвета, може да се убедим, че това е така. Е, сега само няколко неща. Първо, пр, комисията направи това предложение на правната основа на Европейския съюз. И аз не съм съгласен дали така трябва да стане. От моя гледна точка аз не се интересувам фондовете да действат в трансграничен мащаб и че холандските компании трябва да използват холандски фондове. Това, което е много важно за мен е безопасността и прозрачността за потребителите. За мен това са двата основни въпроса. Именно това трябва да вземе централно място в предложението. По въпроса за безопасността знам, че изключваме пенсиите от практически всички количествени изисквания, като например несъстоятелност и прочие. Но това, което тези фондове твърдят, че дават, е оценка на онова, което те предоставят и това тя да бъде реалистична, за да може да се, сме сигурни, че адекват, че се оценява адекватно какво правят пенсионните фондове. Именно за това не виждам защо пенсионните фондове трябва да бъдат различни от другите видове а, осигурителни фондове. По въпроса за прозрачността, да, смятам, че по-добра хармонизация на а, ползите за бенефициентите е от жизнено важно значение. Съгласен съм, че не трябва да използваме микроуправление. Има някои изисквания, които са микроизисквания и трябва наистина да постигнем добро а, съотношение, добър баланс между микроуправлението и макроуправлението понякога чувам това от пенсионните фондове, защото много често пенсионните фондове казват всичко при нас е идеално и ако обича Европа да стои настрани. Така че трябва да се знае къде отиват инвестициите. Прозрачността е много важна и ако се съгласите, е, ние сме много заинтересувани от член 29, също така рисковете за промяната в климата. Всичко това трябва да бъде а, това трябва да бъде част от дебата, но ако говорим за пенсиите, ако говорим за бъдещото поколение, ако пенсиите се инвестират в схеми, които носят дългосрочен риск, потребителите би трябвало да знаят това. И прозрачността е изключително важна за пенсионните фондове, тъй като те представляват много дългосрочни инвестиции. Не става дума за инвестиции за 5 години, а Става въпрос за много по-дългосрочни инвестиции и трябва да се работи по измененията. А, и мисля, че член 29 вече дава индикации, че комисията осъзнава, че тези по-дългосрочни рискове трябва да бъдат отчитани, когато обсъждаме пенсиите и особено когато работим с Ашли по този въпрос, това става ясно. Мисля, че това ще бъдат най-важните ни пунктове, по които ще работим, но наистина трябва да предприемем един по-предпазлив подход. Всички сме съгласни обаче защо Европа гледа така сериозно на тези фондове. Те са важни за потребителите, които имат право на същите, на еднакви а, правила за прозрачност и дългосрочна сигурност. Според мен това е много по-важно, отколкото правната база. Очаквам с нетърпение работата по тази тема и съм сигурен, че дебата ще бъде много интересен и нека той да бъде европейски дебат. Благодаря. Сега така дадохте възможност да навлезем в нидерландския дебат. Сега обаче имаме и други изказващи се. Първо Томас Манц поиска думата. Благодаря, господин председателю. Не само страните, за които стана дума, могат да бъдат обхванати. Ще обърна внимание че е, при нас е, е, имаме 470 милиарда средства за пенсии. Доста гърци биха се зарадвали да разполагат с такава сума. Но това не са пари паднали от небето, тя са, те са натрупани и Софи наистина си права ти, е, е, колко е трудно, казваш ти, за младите да, обезпе, да се обезпечи бъдещето, това е свързано с е, пенсионното осигуряване, докато професионалните пенсии нещата стоят по друг начин. И в Германия винаги сме работили заедно с социалните партньори. Това е обща воля и общ резултат. И в Холандия това е важен подход. Аз направих важен доклад преди две години за иконси. Мнозина казаха да, други не. Имаше малко въздържавли се. Така така е важното да работим заедно. Ние тогава се позовахме на член нашите собствени правомощия в ИКОН и другите, така че сега имаме възможност да вземем становище по този комитет по заетостта. Аз не разбрах обаче какво казахте за комисията. Вие тогава казахте, че най-важното е да не включим правилата за платежоспособност в този пакет. Комисията нямаше намерение да включи този въпрос, но Брайан ти с доклада си припомни, че трябва да върнем тази тема на дневния ред. Съвета имаше големи съмнения, но и там опит е много разнообразен. Имаме изключително сериозни пенсионни фондове и други, които са много слаби в други държави членки. Можем просто да се получим от различни модели. Не става дума за идеята за професионалните е, пенсии. По нас проблема е, че там има ам, правило за нулева лихва на Европейската Централна банка. Как да ги влага тогава? Въпросът е в плана Юнкер тези средства да се използват. Винаги сме казвали, че освен обезпечения за частните е, работодатели, трябва да имаме и съответни възможности за инвестиции т.е. проектите, за които ще се осигурява финансиране, трябва да бъдат сигурни, надежни, перспективни. Дано Европейската банка се произнесе добре по този въпрос. И е, освен това, обезпеченията за несъстоятелност. В кризата, в условията на криза имахме много сериозни гаранции. Само в два случая имахме трудности. Това е важен въпрос, който ни тласна напред. И още нещо, което така и не разбрах. Ние не правим това, за да сложим пранги на работниците. Останете в предприятието и няма да мърдате. Не е това целта. Ние, например, в моята страна искахме да направим нещо, което в комисията въобще не разбра. Ние наричаме това вярност към фирмата, която да бъде възнаградена. Нали, не хората да обикалят напред-назад от предприятията. Целта ни е онези, които работят добре, да получават и съответни пенсии за лоялност. И накрая в Европейския парламент споделям мнението на господин Фокс относно оценката на въздействието. Най-страшното са делегираните актове. Това е една възможност да възникне някакво решение, което не сме искали. Делегираните актове винаги са подминавали демократичните структури и накрая прозрачност. Колко се инвестира, къде се инвестира, какви са ползите, какви са приходите. А, аз самия съм работил в рекламата и се отказах от пенсията от фирмата, защото не знаех къде се инвестират тези пари. Така че с радост очаквам дебата. Убеден съм, че ще можем да водим разговор. Аз и с колегата ще проведа разговор лично но нека да припомня, важно е да привлечем опитни партньори, които казват а, така, нищо не е веки веков казано, можем да проявяваме гъвкавост и да докажем, че сме проявявали гъвкавост. Това ще е от полза за всички, които нямат опит в този род пенсии. Успех! Благодаря на Томас Ман. Софи иска думата. Искам само да махна, е, да, да едно недоразумение, драги Томас. Ти каза, че е, различните предприятия нямат нищо общо с това измерение между поколенията, но всъщност това не е така, защото младите хора правят вноски в пенсионни фондове, които след това се изплащат върху бенефициерите. На, е, на бенефициерите има и задължителни схеми и има абсолютно основание да се говори за междупоколенчески проблеми, както и за втори, за втори стълб. това, тази договореност не определя каква трябва да бъде кариерата на хората. Те сами трябва да вземат решение. Но ние, от нас зависи че независимо от това какво ще решат, дали те ще ще скачат от една работа на друга или ще бъдат верни на своя работодател, независимо от това дали днес те са на 21 или на 71 годишна възраст, те да бъдат справедливо третирани. Опасявам се обаче, че в момента не става така. Младите хора плащат непропорционално в фондовете, а това, което получавате от тези фондове, не е толкова колкото получават възрастните хора днес от тези фондове и мисля, че това не е справедливо и би следвало да се обсъди понеже не виждам други желаящи да говорят. Не, извинете, пропуснах ви. Благодаря, господин, благодаря, господин председател. Аз съм малко загрешена по този дебат. Споделям лично много от тревогите по този въпрос и това не се дължи на факта, че защитавам е, специални интереси, синдикати, големи, о, о, големи работодители. Аз е, с о, е, гордост мога да кажа, че съм член на голям профсъюз в нашата страна, но а, професионалните пенсионни схеми работят по-добре от а, в някои държави, които имат частни схеми. И това трябва да се отчете. А, аз като научен работник, като член на една много голяма професионална схема, имахме възможност да използваме правителствени механизми за тази схема, включително чрез синдикалните представители, които заседават заедно с представителите на правителството. И това не би било възможно при а, частни доставчици на а, пенсионни схеми, което не беше подчертано от всички представители на партиите. Съгласна съм с повечето неща, които бяха казани за пенсионните схеми като такива. Имаше някои въпроси, които изобщо не бяха споменати. Огромната разлика в нивото на пенсиите между различните полове. Не съм за това да се премине от държавен към частен професионален модел, но трябва да се отчитат проблемите. Да, не трябва да имаме никакви табута, но ние говорим тук за социалната тъкан в различните страни канавата и е много важно да стъпваме много внимателно, да отчитаме какво работи добре, какво не работи добре и да сме сигурни, сигурни, че всички заинтересовани лица са включени. Бяхме включени в подобни дискусии преди, може би и сега. Социалните фактори могат да кажат някои важни неща. Е, освен това, те представляват милиони европейски граждани. Благодаря, Анелис. Поглеждам часовника. По график ни остават още 10 минути. Тъкмо време е комисията и докладчикът да се изкажат, в случай разбира се, че колегите не желаят думата. Господин Вислер. От комисия. Микрофон за оратора. Моля, не чуваме оратора. Благодаря. Важно е, е да благодаря за дебата, както и за документите, изготвени и представени от докладчика. Нямаме коментари, в смисъл смятаме, че анализът на ситуацията е много местен. Бяха казани доста неща, които ние до голяма степен споделяме. Може би има два-три въпроса. Защо? Е, защо е, е, ИОП-2, защото има вече ИОП-1. Тук вече включваме трансгранични разпоредби, но минимални изисквания за прозрачност. Това бе директива на много високо ниво и постигна своята цел. Така че директива има. И както е, говорим тук, вече разумно е да си зададем въпроса, достатъчно добра ли е тя или да я подобрим. Така че, мисля, че сега е момента да се опитаме да докладваме. Е, ние се отнасяме към а, е, нови схеми, т.е. пейзажа, сцената е променена. И а, комисията а, и има информация за редица фондове, които препоръчват, предпочитат да идат в чужбина. Освен това, в някои държави членки има тенденция да не се въвеждат а, тези насоки за пенсии от е, по две причини. А, защото иска да създаде собствени схеми или да възприеме такива от други държави членки. И в това отношение е много важно с оглед постигане консенсус в съвета. А, да има огромен интерес да се създават такива пенсионни схеми, които са много важни. Така че това е важен европейски дебат, и мисля е в общ наш интерес да имаме добре действащи пенсионни схеми в всички държави членки. Директ, двете директиви могат да допринесат за това. Няколко думи по повод критичните изказвания, които чухме относно социалното измерение. Предложението на комисията и позицията на съвета относно управлението и ролята на социалните партньори. Редица е, държави членки се справят успешно и това никой не успорва. Въпросът е о нези, които сега започват да могат да направят вярна оценка на риска. Тоест, отчитайки общественото измерение, отчитайки обществената цел, като идеята е да се постигне социалната цела. Това предполага подходяща оценка на риска и добро управление, което да изпълни задачата си. Е, така че комисията няма и следа от намерение да поставя под съмнение е, то, това социално измерение. Просто трябва да сме сигурни, е, че този въпрос е разгледан правилно. И Другите въпроси относно съвета за оценка на въздействието и мнението на мненията, изразени от комисията. Ще отговоря следното. От институционална гледна точка е разумно и колегията так, на еврокомисарите така и реши. Това е първия отговор. Но второ, Оценката на въздействието търси конкретни данни за развитие, бъдещите развитие. Това вече е трудно, защото ние обсъждаме трансгранични маниер на работа защото има много фондове, които искат да работят чуж в друга държава членка, но нямаме данни, с които да им кажем сега, ако работите след 10 години, ще стигнете там и там. Това е просто невъзможно и провеждаме множество дискусии и се опитваме да обясним това. Тази невъзможност да разполагаме с данни, които да отразяват очакваното от нас бъдеще развитие. В край на краищата комисията реши е, Същото е и със съвета. В крайна на сметка това е политическо решение е, така че заповядайте, включете се в дебата. Благодаря, благодаря господин Вигнер. Накрая Брайан докладчика. I... Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря най-сърдечно на всичките ми колеги на всичките докладчици в Сянка за обсъждането, което проведохме. Това беше наистина много добро първоначално обсъждане на това предложение трябваше да отчета е, първо присъствието на Томас Ман, защото той в 2003 година беше в дирекцията и той наистина е много добре дошъл тук в нашата комисия. Той наистина успя да проведе едно, едно, диск, едно гласуване, в което резултата беше 44 на 1 а, мисля, че трябва да кажа няколко неща. Първо, тогава, когато говорим за професионални пенсионни схеми, ние говорим за това, че работодателите правят вноски, но ние говорим и за работещите, които също правят вноски, част от а, техните заплати. Това са просто изгубени а, пари от гледна точка на това, че те не получават нищо в момента. Това наистина има сътрудничество между работещи и работодатели, което е съвсем а, логично. Това е във всичките решения и решенията, които се вземат за бъдещето на тези хора хора. Така че от жизнено важно значение работещите да имат доверие в схемите, в които са се включили независимо от това дали става въпрос за някаква професия или за голям или малък бизнес. Те трябва много добре да знаят в какво инвестират с схемата, защото правят, поемат ангажимент за бъдещето. Е, от един е, определен момент в живота им. Следователно от жизнено важно значение е да има прозрачност за това какви вноски правят те, къде отиват тези вноски, какво могат да направят тези схеми. Въпреки това има някои държави, които имат много сложни системи на а, надзор на пенсиите с всякакъв вид информация и някои държави, които направят това. Тук не става дума да хвърляме светлина върху определени държави с добри и лоши примери, а трябва само да кажем, че това е една възможност да извлечем опит от опита на другите относно това, което се е случило. И аз съм напълно съгласен с Софи, че тук не, става, не трябва да става дума за 4-5 държави, които разглеждат на този доклад като инвестиция за в бъдеще. Защото пенсионното осигуряване няма да изчезне като бъдеще, независимо от това дали е в първия или втория стълб. Социално-осигурителните вноски може да се окажат недостатъчни в първия стълб, но всички държави членки и техните граждани трябва да се стремят към пенсиона, професионални пенсионни схеми и трябва да се запитаме дали можем да въведем система, която не е бюрократична, за която да не трябва допълнителни разходи и особено а, пенсионни фондове, так, а, нещо, което не успяхме през последните 12 години. Тоест, трябва да бъдем амбициозни, независимо от това, от коя държава членка идват бъдещите пенсионери. Казвам това, защото не желая в. в а, държави, в които има опит с пенсионните схеми, да не се задават въпроси какво става. Има а, а, холандския пример, който е а, обект на много сериозни промени. Ние трябва да разгледаме различните схеми и това точно е задачата ни. Говорихме за инвестициите, това беше въз Просто повдигнат от зелените. Аз всъщност виждам възможността да се види как може да се разрасне европейската економика. Говорим за дългосрочни инвестиции в резултат на плана Юнкер. И трябва да видим какво стои зад тези пенсионни схеми, за да може хората да имат доверие и за да може тези схеми да имат желания резултат. Е, много благодаря за тази първична, първоначална дискусия. Искам да благодаря на колегите и да ги уверя, че а, съм отворен и, както казах в встъплението си, е, че следващия етап би трябвало да бъде публично обсъждане и изслушване и очаквам това да се случи. Благодаря ти, Брайан. По, по-нататък, по план, на 15 и 16 юли, колкото и да е леч, ще обсъждаме проекто доклада. Крайният срок за внасяне на изменение е през септември, а за сега, според сегашния график, тук в комисията докладът ще се гласува едва през ноември, т.е. време за интересни дискусии, колкото искате. Днес беше само началото. Благодаря на всички, които участваха. И сега предлагам да преминем към четвърта точка от дневния ред, която бяхме отложили относно инвестиции за работни места, економически растеж, насърчаване на економическото, социално и териториалното сближаване в Европейския съюз. Припомням ви шестия доклад за сближаването на Европейската комисия даде повод за комисия, на Комисията по регионално развитие да изготви доклад, а ние тук трябва да обсъдим измененията по нашето проекто становище. Докладчикът по становището е Костас Мавридис и му давам думата веднага. Thank you, chairman. Благодаря, господин председателю. Да изчакаме, може би, няколко минути колегите да влязат и съответно да заемат местата си, ако не възразявате. 80 изменения бяха внесени. 80. Аз няма да навлизам в подробно обсъждане на тези изменения, въпреки че ще насоча вниманието ни към основните въпроси, за които се споменава в тях. Първо, да направя коментар по едно изменение, което бе внесен от господин Карилиш, който основателно отбелязва, че член 3 от договора за Европейския съюз предвижда възможността за сближаване и солидарност между държавите членки. Именно за... започвам с това, господин председателю, не случайно. Ако е, е, смятаме, че това няма да се промени. Солидарност и ефективност трябва да бъдат двете страни на една и съща монета. За това смятам, че трябва да осъзнаем, че в някои от измененията и някои изменения навлизат такива подробности, че просто излизаме от рамките на е, становище. Второ, Заличаването на текстове е твърде малко на малко места. Е, да, да, например, клаузата за инвести, инвестиции, е, съфинансиране, ефективно калкулиране относно пакта за растеж и стабилност и други подобни въпроси. И едновременно с това имаше изменения относно ролята на микропредприятия и средни предприятия. Е, имайки предвид всичко това, трябва да признаем, че аз разбира се очаквам срещата с докладчиците в Сянка утре, но едновременно трябва да призная, че ще бъде доста трудно да постигнем компромиси по всички тези въпроси, защото изглежда някои изменения са много противоречиви, противоречиви и поставят един и същи въпрос от различни перспектива. Освен това, нещото, което бих искал да поясня, е следното. За всякакви мнения относно политиката на сближаване и солидарност, трябва да кажем и да сме наясно, че политиката на сближаване се отнася до всички държави членки и всички региони. Но едновременно с това ние сме в криза и трябва да осъзнаем, че някои държави членки и някои региони са по-сериозно съсегнати от кризата. Е, това е неоспорим факт. И когато говорим за политика на сближаване, трябва да говорим на, в съпоставими величини, за да бъда ясен. Всички знаем, че има региони, които страдат от висока безработица. Това трябва да се взема предвид. Не можем да боравим с общи понятия. Но, както и да е, отново ще кажа, че според мен е много важно за всички нас да проведем утре откровена дискусия на заседанието с докладчиците в Сянка. Надявам се да постигнем широко съгласие и множество компромиси. Така че да имаме общо гласуване за приемане на редица въпроси. Всички ние сме съгласни за тях, че те трябва да бъдат част от становището и държа да подчертая нещо. Има въпроси, които ние смятаме за принципно важни. И това са въпроси, по които може би няма да стигнем до компромис. Благодаря, господин председателю. Председателят, благодаря Костас. Ивана Малетич има думата като първа изказваща се. Както докладчика уместно каза, има доста неща, по които трябва да постигаме съгласие в утрешното заседание. Аз искам да подчертая, че е много важно е, да не забравяме нито за момент, че се нуждаем от тясна връзка между политиката на сближаване и економическата политика. Не бива да ги разделяме. Те имат обща цел, която е, е устойчиви публични финанси, национална економическа политика, а също и сериозни резултати също и резултатно ориентирани економически и регионални политики. Нека не забравяме това, когато говорим за връзката, която трябва да бъде постигната между сближаването и економическата политика. Много от колегите в своите изменения подчертават точно това. Така че се надявам на утрешното заседание да успеем да можем да обсъдим това. политиката на сближаване трябва да отчита европейския семестър и е, е препоръките по страни и обратно съответно е, е, по, европейския семестър трябва да, подчер, да, да подкрепя административния капацитет и конкурентната способност, е, като съответно, разбира се, се има предвид и доброто освояване на средствата и правилното прилагане на политиката за сближаване. Като говорим за измененията, Говорихме много с колегите и има наистина много различни мнения относно съфинансирането. Това бе нееднократно подчертано. И нека не забравяме, че европейските фондове са само един възможен източник на финансиране. Един от много и различни, които са различни в различните страни. Европейските фондове са само част от фондовете за финанси, източниците на финансиране и те трябва да бъдат част, само част от е, цялостния европейски план за развитие. Не можем да разделяме партньорските споразумения или програмите за действие – ние не можем да ги отделим от националните политики, е, програми за реформи, програми и планове за сближаване и така нататък. Те трябва да са свързани. Така че правителството, отчитайки всички финансови източници, да върви в определена посока, а не да използва за една цел бюджетни средства и публично финансиране, а европейски фондове за други цели. Нещата трябва да бъдат свързани и за това аз мисля, че не е необходимо да изключваме националното съфинансиране от изчисляването на дефицита. Ако Европейските фондове са част от националната политика. Но това, разбира се, ще можем да обсъждаме и в бъдеще. Отбелязах също така, че някои от измененията е, вече присъстват в доклада на колегата там Томаш Дойч е, от е, Комисията за регионално развитие, така че може би ще помислим, ще видим как можем да ги обединим. Е, какво да свалим, какво да запазим в нашето становище. Благодаря. Няма микрофон. Dziękuję bardzo, Pani Nie trudno zauważyć, że temat opinii, który łączy się... Благодаря, господин председател. Темата на становището е свързана с е, обсъждането на инвестиционния план на комисията, тема, която се натъква на огромен интерес. От една страна е много добре, че разглеждаме хоризонтално инвестициите. От друга страна обаче искам да подчертая, че първоначалната роля на политиката на сближаване не бива да се бърка с необходимостта от структурни реформи. Политиката за сближаване по принцип има за цел да намали разликите в стандарта на живот и в развитието в различните региони на Европейския съюз, така че тази а, политика може да изиграе положителна роля, но в никакъв случай не представлява инструмент за създаване на макроекономическа стабил, стабилност, тъй че политиката на сближаване няма да замести националните реформи. Тя не бива да се бърка и с прерогативите и компетентността на отделните страни и отделните държави и не бива да ги нарушава. Ще подкрепя всички изменения, които подкрепят току-що казаното от мен. Що се отнася до пета точка от предложението, тук не съм внесъл предложения за изменение, тъй като имаше други, но ще коментирам съвсем накратко. Става, възмож, става въпрос за освобождаване на национално съфинансиране от изчисленията на дефицита по пакета за стабилност и развитие. Аз съм внесъл изменения на тема малки и средни предприятия и БВП и ще подкрепя всички изменения, които са съзвучие с тях. Защото когато подбираме проекти в рамките на инвестиционния план, не бива да допускаме средства от един инструмент да бъдат преливани в друг. Планът трябва да се разглежда като допълнителен инструмент и да се използва като такъв. Нещо, което може да послужи и за стимулиране на публично-частните партньорства, така необходими на европейската економика. Не бива да допускаме държавите членки на Европейския съюз да се делят на е, евространи и не евространи, страни от еврозоната и не от еврозоната. Ще подкрепя и всички през предложения за изменение, сочещи, че се налага укрепване на административния капацитет, както и укрепване на вътрешния пазар. Не мога да подкрепя обаче предложението за по- задълбочена интеграция в рамките на банковия съюз. Въпреки казаното от докладчика, смятам, че има всички изгледи да постигнем добър компромисен текст и се надявам, че ще успеем. Благодаря. Благодаря, Станислав. Сега от името на Алде Рика Николай, обаче не виждам никого. Не виждам и Палома от ГОЕ или друг член на ГОЕ. В този случай давам думата направо на Ернест Утерзунд от Зелените. Bueno, en general, voy a hablar en español. En general... Благодаря, Петър. Благодаря, господин председател. Още миналия път ви казах, че текстът ни звучи много сполучлив, много разумен съдържа много важни елементи, необходими за социалната сигурност. А, имаме някои предложения за изменения, които според нас са много важни. И е, също така можем да поговорим за логиката на самия докладчик. На заседанието ще засегнем тези въпроси. Що се отнася конкретно до плана Юнкер, според нас е разумно по точка 31, например, формулировката да бъде по-неутрална. Там има различни а, така, становища между държавите членки, тъй че наистина трябва да формулираме текста по-неутрална неутрално. По отношение на някои а, предложения за изменения, ние бихме добавили някои елементи, свързани с процедурата на подбор на стратегическите проекти, за да няма възможност на отри... за отрязване на проекти, като акцента трябва да падне върху проектите, от които печели околната среда или е, социалната сфера. Изменение, това е изменение 60, изменение 64. Тук посочваме необходимостта от сътрудничество между недържавни органи. казаха го и други оратори преди мен, съфинансирането трябва трябва да се изключи. Това е по пета точка. Тук сме внесли изменение номер 65. Има е, изменения, предложение за изменения на НП и на АЛДЕ в които се казва малко или много, че е необходима фискална консолидация и економически растеж. Но в някои държави, преди всичко в периферните, много от успехите на политиката на сближаване бяха направени на нищо от политиката на строги економии, която направо застраши политиката на сближаване. Смятаме, че тази политика на строги економии е принципно погрешна. И нашите изменения ще бъдат по посока на предложение за подобряване на сближаването в Европа. Т.е. сега предлаганите изменения не бива да бъдат приемани. Има други изменения, които ние одобряваме, например тези, в които се обръща внимание на а, опасността, че някои проекти могат да натоварят, да обременят държавните бюджети. Също изменението на Йонас Фернандес от СИД където се говори за възможността за финансиране на помощи за безработни от тези фондове. Идеята ни се струва добра. И това ще бъде и становището ни на заседанието на координаторите. Председателят, благодаря Арнест. комисията интензивно водеше бележки. Желаете ли да се изкажете? Заповядайте. Thank you very much, Chairman. Много благодаря, господин председател. Ние сме съгласни с повечето от споделените мнения. Имаме известни възражения, например с довода, че ако правителството, националното правителство, не се справя с политиката на сближаване. Мисля, че кохезионните политики през предишните програмни периоди подкрепяха държави с криза в държавния дълг. И ако погледнете кохезионния доклад и по-скоро последната, първата му страница, там се говори за въздействието на кохезионните политики върху държавите членки. Това са основните доводи, но ако имате въпроси във връзка с доклада по сближаването, с удоволствие ще отговоря. Благодаря. И накрая на дискусията още веднъж ще дам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Искам да направя съвсем кратичък коментар. Мисля всички сме съгласни относно един аспект от това становище, а то е, че економическата политика и политика и политиката на сближаване вървят ръка за ръка. И все пак аз мисля, че там, където започнат да се явяват разлики, е въпросът е до каква степен политиката на сближаване трябва да бъде прилаган. Там се нуждаем от ясна връзка с, с е, определени предпоставки и условия, свързани с националната економика. И ако всички сме съгласни, че солидарността трябва да бъде основната, основният смисъл, основното съдържание на политиката на сближаване. Мисля, че това ще ни отведе далече от налагането на определени микроекономически предвиждания и е, предубеждения. Мисля, но това е само забележка. Очаквам с интерес диалога утре. Той се очертава като много интересен, затова сега ще спре до тук. Благодаря, господин председателю. Председателят, благодаря на докладчикът. На 20 април ще гласуваме тук е, в комитета на 4 или 5 май във водещата комисия Реги. С това приключваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към точка разни, където май нямаме точка разни, а точка 11 е, всъщност предполага да припомня, че на 20 април ще се срещнем отново между 15 и 18.30 часа за заседание на комисията. Благодаря на всички за участието и закривам заседанието.